на Жофруа Дидие и Мария Габриела Жолана и предлагат техните мандати да бъдат утвърдени, считано от 1 декември 2017 и 30 януари 2018 година съответна. Има ли наблюдение? Няма. Щита